Казвам добре дошъл на председателя на Европейската комисия, господин Жозе Мануел Барозо. Преди да започнем а, с времето за питания към председателя, искам да ви уведомя, че протоколът от вчерашното заседание вече е готов. Има ли възражения или коментари по протокола? Няма възражения поради което протоколът се смята за прият. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Питания към председателя на комисията. Още веднъж добре дошли, господин Барозо. Приветствам ви в Европейския парламент. Започваме с част първа. Питания от страна на ръководителите на политически групи и а, е, от други а, е, членове на парламента, определени да зададат въпроси от името на политическите групи. По една минута а, е, за въпрос и за отговор имаме с допълнителни по 30 секунди за въпрос и за отговор. А, започваме с а, НП. Благодаря, господин председателю. Очакванията са много високи във връзка с 2020 година, но това въжи и за гражданите. Те очакват напредък, работни места, новаторска економика.